przewodniczący! Председател. Koleżanki i koledzy. Колеги, преминаваме към гласуване. Please take your seat. Моля ви, заемете местата си. Порządek Дженни. Съгласно дневния ред, трябва да гласуваме доклада на господин Сориан, проект на коригиращ бюджет на Европейския съюз за 2010 година, бюджетната година 2010 година. Обявявам този доклад за гласуване. По именно гласуване, моля, използвайте картите си. Отвирам гласование. Започнете гласуването. Че сте гласували? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приемте. Приема се. Поздравления за колегата Сурян. Следващия доклад е на колегата Ариас Ечеверия до изграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия. Започваме гласуването. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Господин Тоселт. Господин председател, извинявам се, но забравих картата си в комисията по външните работи. Ще ми я донесат. Просто искам да се отбележа, че участвам в гласуването. Окей. Окей. You must help it in any way. Uh, Гласуеме те. Сега преминаваме към... Сега гласуваме доклада на Ария Ечеверия за електронната търговия за. Против, въздържали се, приема се. Поздравления на колегата Ечеверия. Следващият доклад е на госпожа Даверак разследване и предотвратяване на происшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване. Започваме гласуването. Първи блок компромиси. По именно гласуване, моля започнете да гласувате. Че Гласувахте ли всички? Закривам гласуването. Приема се. Podaję под гласование. Гласуваме така измененото предложение на комисията. Кой е за? Без против. Против. Кто ще е Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме проекта за законодателна революция. Резолюция, моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се поздравления на колегата госпожа Довейрак. Колегата Каулас иска да вземе думата. Картата ми не работи. През последните два вота не можах да гласувам. К номер 831. 831 номер. Ще извикаме техници. Благодаря. Сега преминаваме към доклада на колегата Видал Квадрас. Сигурност на доставките на природен газ на Европейския парламент и съвета. Първи блок компромисен за против въздържали се, приема се. Е, гласуваме така измененото предложение на комисията за против въздържали се приема се. Гласуваме проекта за законодателна революция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувате ли всички? Край на гласуването. Приема се поздравления на господин Видал Квадрас. Колегата Шогор иска думата по следващия доклад. Не, просто да допълните, че съм за. Да отбележите воя вод. Разбира се, че ще го отчетем по-нататък. Господин Шогор? Благодаря. Европейската комисия със своята декларация в Пакистан и а, а, дава едно предложение за решение по отношение на Република Пакистан. И, именно моят доклад е посветен на това. Благодаря. Всъщност това не е. Към доклада няма изменения. Затова направо гласуваме проекта за законодателна резолюция за против, въздържали се. Приема се поздравления. Има протести в залата. Добре. Добре, ще направим електронна проверка. Моля, поименно гласуване на електронно гласуване. Започнете да гласувате. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се поздравление за колегата Шогор. Следващия доклад на господин Казак за търговски и економически отношения с Турция. Проект за резолюция. Процедурен въпрос на основание чл. 175, параграф 2 от правилника и правя искане този доклад да бъде върнат в комисията за ново разглеждане. мотивите ми са следните докладчикът казак е в конфликт на интереси тъй като той е завършил своето висше образование в сорбоната на разноски на турското правителство и при това положение смятам че съставеният от него доклад е необективен и той трябва да бъде върнат обратно в комисията и да бъде назначен нов докладчик който да изготви доклад който да бъде обективен и точен. затова отправям апел моите колеги да ме подкрепят в това искане за връщане на предложението в комисията. Благодаря. Ще отбележим. Но тази бележка не е адекватна, не можем да го вземем под внимание, така че продължаваме да разглеждаме доклада на господин Казак за отношенията с Турция. Сега гласуваме изменение едно. Започвам гласуването. Гласувахте ли всички? Закривам гласуването. Не. Отхвърля се.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 точка втора казва връщането за ново разглеждане в комисията може да бъде поискано от политическа група или от най малко 40 членове на европейския парламент. моля да поискате да видите дали моето предложение се подкрепя от 40 депутати и тогава ще разберем дали можем да продължим нататък с доклада. благодаря ви. Добре, ако има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 не сте достатъчно. Моля ви, връщаме се към гласуването. Пак ще припомня, гласувахме изменение 2, първа част. Остава... Тя беше прията. Сега гласуваме втората част. Кой е за? Против? Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Втората част се отхвърля. Изменение 3 за против въздържали се, приема се. И сега целият проект на, за резолюция за против въздържали се, приема се. Поздравления на колегата Казак. Госпожа Деланги изготви доклад за законодателство на ЕС за опазване на биологичното разнообразие Започваме гласуването. 51, член, 51 параграф, е, първа част е, за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, докладчика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви помоля да се гласува последното гласуване, т.е. по законодателната резолюция поименно. Това искане от името на вашата политическа група ли е? Да, обсъдено е също и с докладчика в сянка. Благодаря. Малко позакъсняхте, но ако няма против, можем да го подложим на гласуване по именно. Има ли някой против? Да? Да, господин председател. Вие сте против, колега. Да, възразявам. Не, че ще е поимено, но не веднъж съм седял в тази пленарна зала. Трябва да имаме еднакви правила и да се прилагат към всички. Ако ние поискаме това нещо, ще ни откажете. Затова, щом имаме правила, дайте да ги прилагате към всички. Вижте, гласуваме 67 параграф. Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф член 69, пак е разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се целият проект за резолюция за Sprzeciw. Против. ще е вземал? Въздържали се. Резолюцията се приема. Да, кажете, госпожо. Господин председател, с пълното ми уважение, тази процедура е проигравана не веднъж. Може да се поиска гласуване по именно по време на гласуването. Ако има 40 депутати против, няма да се проведе по гласуване, но за сега само един се възпротиви. Искам съвсем спокойно да поясня. Процедурата, за която говорите, се отнася до устните изменения. Защото за тях няма крайен срок за внасяне. Ако вие предлагате е, електронно, поименно гласуване, то е, ни налага друга процедура. И, и, тук имаше краен срок и вие в този срок не сте е, включили това предложение. Това е съгласно регламента ни. Ако имаше крайен срок, никой не може да се е, възпротиви. Ако нямаше. Така че резолюцията беше приета. Искам да благодаря и да поздравя госпожа Деланге. Сега преминаваме към We voting, Колеги, гласуваме. Колко пъти ще гласуваме? Един път. Ясно беше. Съвсем ясно беше. Сега доклада на ще мина към полски на господин Ферейра превенции на природни и причинени от човека бедствия. Няма нито по изменение. Направо гласуваме проекто резолюцията за против въздържали се, приема се, благодаря на господин Ферейра и последния доклад на госпожа Теохарус ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни. И към този проект за резолюция няма изменения. но трябва да гласуваме по-отделно членовете. Член 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 49 за. Добре. 26. Прегласуваме. Гласуваме електронно. Всички гласували, замекам гласуване. Край на гласуването, ако всички са гласували. Приема се. Да, браво. Благодаря. Трябваше да се прояви. Изглежда, че, струваше ми се, че има по-голяма разлика. Член 49 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 54 за. Против. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Че всички гласували? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приемте. Устен Боши. Приема се член 83. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против Отхвърля се. Член 84. Госпожа Телхарус иска думата. Устно изменение към член 84. Μια προφορική τροπολογία η οποία είναι ως ακολούθος. Искам да направя устно изменение. Ще ви го прочета на английски да бъдат предприяти е, конкретни действия, за да се премахнат данъчните убежища, укриването на данъци към развиващите се страни, за да може тези ресурси, които се укриват, да се инвестират в е, е, развиващите се страни. И, и тук цитират конкретните думи на английски. Благодаря. Есть, jakiś sprzeciw. Przypominam, że някой да е против? Няма никой против. Гласуваме 84 с устната, устното изменение за против. Раздържали се. Приема се. 94 член за против. Нека да проверим електронно. Гласувайте. Че всички гласували? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приемте. Приема се. Е, добавка 21 за, против, Отхвърля се. Айде пак да проверим електронно. Че всички гласували? Ако гласувате всички, е край на гласуването. Отхвърля се. И сега съображение 2 от, точка 2 от преамбюла. За против за отхвърля се. И целият проект за резолюция за против, въздържали се, приема се. Поздравления за госпожа Теохарус. Е, на тем кончиме Това приключваме гласуването. Е, Като се въ върнете в кабинетите си, ще получите по мейл информация за четвъртък. Ще намерите информация за, а, съобще, за транспорта в четвъртък. Проверете. Well, I would like to speak to the lady 583. Искам да говоря с госпожата, която е седнала на място 583580. Auch dazu, Скъпи колеги, моля, моля, започваме обясненията по вота. Започваме